Bueno, vamos a empezar. Porque tenemos mucho que hacer. Eh, muy rápidamente. Продължаваме заседанието. А, Позволете ми е, да започнем. Имам първо няколко съобщения от името на председателството. Е, тази сутрин нямаше как да ги обявя. Първо, Искам да поздравя всички нас. Беше голяма чест, че е, върховният представител Могерини миналата седмица в Страсбург присъства на нашето заседание по правата на човека. Това беше много добра домина за всички нас – които се интересуват от спазването на правата на човека. Аз мисля, че това показва ангажимента на госпожа Могерини като върховен представител, а именно, че на първата пленарна сесия за годината посети нашата комисия по правата на човека. Сега по е, неотложните въпроси. Алексей Навални, положението в Пакистан, е, най-вече атентата срещу училището в Пешавар. И също така имаме една а, е, резолюция неотложна, която приехме във връзка с Египет. Същевременно изготвихме едно писмо – това е нещо, което започнахме от начало, обаче колкото по-често се прави, смятаме, че е по-добре. Това е едно писмо, което е за посланика на Бахрейн за случая Шейка Ли Салман. Това е в страната на водача на опозицията и ние знаем, че от известно време в Бахрейн има конфликт – това сме описали в писмото и сега очакваме с нетърпение как ще се развие по-нататък този случай. Както и да е, винаги въпросите за правата на човека имат място по време на пленарната сесия, но ние трябва да дадем още повече гласност на този проблем. Всичко, което е свързано с правата на човека, зависи винаги от съвестта на отделния човек. Ние приехме една резолюция за антихомосексуалната пропаганда в Киргистан. Също така говорихме за бруталното насилие в Либия и също така направихме публична декларация за случая Рейф Бадауи. Това е политически затворник, който се намира от месеци наред в затвора поради своите убеждения и му се налага наказание бой с пръчки. Беше осъден на хиляда удара с пръчки и днес ние ще говорим за неговото положение. Ще чуем изказвания на неговата съпруга и на неговата дъщеря. Добре, сега нека да продължим. Ще разгледаме и други неприятни случаи. Ние познаваме случая Лейла Юнос и други активисти, които се преследват, освен посочените до сега. Сега ще премина към точка 6, време за въпроси. Това е точка, по която работиха много колеги. Идеята е колегите, които зададоха въпросите, да ни ги припомнят още веднъж и тези, които отговарят, могат след това да се спрат на отделните въпроси. Започваме с въпроса на господин Демесмарка за ситуацията на момичетата в Чибок – които бяха отвлечени от е, Бако Харам. Господин Демис Марка, имате думата. Uh, wel inderdaad, uh, Boko Haram, Nigeria, uh, is vaker en vaker onderwerp van debat de laatste. Да, колеги, Боко Харам в Нигерия. Все повече се говори за този проблем. Боко Харам стават все по-брутални, все по-варварски, все по-агресивни. Мога и други епитети да използвам. Масовите убийства се увеличават и като честота, и като обхват. Боко Харам навлиза и в съседни държави вече. Знаете последния пример в това отношение. Искам да поискам обяснение от комисията, актуална информация. Неодавна над 200 ученички бяха отвлечени от Боко Харам в Чибук. Те все още са задържани. 9 месеца изминаха от тогава. 9 месеца е абсурдно, като период. Дори един ден да си задържан, това е достатъчно. Тези момичета са изнасилвани постоянно, много от тях вече са в последните етапи на бременността си, затова искам да попитам комисията. Какво се прави, за да се освободят тези момичета? Бихте ли ни дали актуална информация? Бихте ли направили въобще някакво изказване дали има напредък или не. На следващо място. Неодавнашното нападение в Бага. Би било добре да разберем малко повече за случилото се. Броя на жертвите варира според различни източници. Говори се за около 1200 човека. Искам да попитам, о, нещо участва ли с цел да се установи какво се е случило? Боко Харам стават все по-силни, все по-уверени и все по-арогантни. Ето защо мисля, че трябва да имаме международна стратегия в това отношение. Трябва да имаме международна стратегия въобще, за да се справим с тероризма. Искам да разбера какво смята Европейския съюз за една такава стратегия и ще я създаде ли. Благодаря господин Демес Макер. Преди да дам думата на представителите на службата за външна дейност, нека да кажа, че този въпрос го обсъдихме с госпожа Могерини миналата сряда, преди последното нападение. Говорихме в Страсбург по този въпрос. Кой ще отговори от името на службата за външна дейност? Благодаря за това, ме, за това че ме поканихте. Аз се казвам Дороти Мак е, и отговарям за Нигерия и за тази част на Африка. Спомняте си, че през април, когато бяха отвлечени момичетата, Европейския съюз силно осъди е, това отвличане и върховният представител публикува декларация, в която призова за солидарност, призова за незабавното освобождаване на тези момичета и призова отговорните лица да бъдат подведени под отговорност. От тогава насам много се говори по темата, както и вие самата казахте, в пленарна зала миналата седмица имаше дебат и госпожа Могерини отговаряше на въпроси в тази връзка. Кризата със сигурността в тази страна е обект на разговори между нас и нигерийското правителство, особено след като бяха отвлечени момичетата. На 27 ноември в Буджа имаше среща. В рамките на двустранния диалог ние призовахме нигерийското правителство да засили усилията си не само за да освободи момичетата, но и за да изкорени насилието и отвличанията. Призовавам, искам всъщност да повторя още веднъж нашето послание да се изкорени насилието и да се намерят корените на това насилие. Би следвало да се защитава по-добре населението в Нигерия, особено жените и децата. Хората в Нигерия трябва да се обединят срещу Боко Харам. Нигерийските сили за реагиране, за бързо реагиране и власти трябва да спазват съответните принципи. По силата на инструмента за стабилност и мир се стремим да укрепим капацитета на нигерийските власти в области като човешките права, борбата с тероризма и така нататък. Опитваме се да допринесем и за реформата на сектора за правосъдието в Нигерия. Има още един проект на стойност 10 милиона, който е насочен към включването на жените в битката за установяване на мир и сигурност в Нигерия. Има и още един инструмент, който е насочен към даване на информация за жени и момичета, които са подложени на насилие по признак пол. В рамките на УНИЦЕФ има проект, който е насочен към укрепването на сигурността на децата в най-засегнатите държави и провинции. Тук се включва и Чибук. Казва се по силата на този проект, че децата, младите хора трябва да получават необходимата подкрепа, включително психологическа такава. Европейския съюз допринася за програмите за образование в Нигерия. Освен това, след отвличането от Чибук, държавите членки засилиха подкрепата си към нигерийското правителство. Някои дадоха помощ в областта на разузнаването и в областта на специалното обучение на нигерийските власти. Европейския съюз и някои държави членки работят активно в рамките на регионалните конференции за сигурност, които се провеждат от 2013 година. Първата беше през май, втората беше през юни е, в Лондон, третата в е, Буджа през септември, ще има и четвърта в Ями. Тези конференции за сигурност е, са място, където се събират страни от региона. Европейския съюз присъства на много високо ниво. Вчера там беше нашия специален представител за региона на Сахел. В нашия диалог винаги поставяме ударението върху засиленото регионално сътрудничество. Призовахме за изпълняване на обещанията, които са правени на такива конференции, като например създаването на многонационални сили, е, специална група, център за приемане на беженци и така нататък. Европейския съюз може да помогне на Нигерия и на следните и страни в борбата срещу тероризма и аз очертах някои от мерките в тази връзка, но в крайна сметка регионалното сътрудничество и лидерство ще играят ключова роля. Нигерия трябва да поеме основната отговорност. Както и вие казахте, тероризма е приоритет за Европейския съюз в момента. И това е от известно време на сам. Една от основните теми на последния съвет по външни работи на 19 януари беше тероризма. На следващото заседание на този съвет на 19 февруари отново Африка ще е тема. Ще се говори за радикализация, за тероризъм, които проистичат от а, самия континент. Ние се опитваме да анализираме как да засилим своята подкрепа за континента попитахте за Европейската стратегия срещу Боко Харам. В момента се опитваме да оптимизираме своята стратегия. Опитваме се да я пригодим спрямо засилващите се предизвикателства. Мисля, че основната ни цел трябва да бъде да се справим с хуманитарната криза, криза която става все по-сериозна трябва да се оцени заплахата както трябва и да се защитават жените и децата и населението като цяло. В средносрочен и дългосрочен план ще бъде създаването, цел ще бъде създаването на економически възможности за развитие и създаването на добре работещи институции. Допълнителна цел, освен това, е създаването и подсилването на регионалното сътрудничество, не само когато става дума за предизвикателствата в областта на сигурността, но и по отношение на регионалното развитие. И естествено разчитаме на сътрудничество от службите на комисията, на всички институции, като целта на това сътрудничество е да се оптимизират инструментите, с които разполагаме, както вече казах, работим с други служби на Европейския съюз, като военни служители, както и колеги от екипа за управление на кризи. Благодаря за вниманието. Благодаря. Не знам дали господин Демес Макер е доволен от този отговор. Благодаря за този отговор. Въпреки всичко, бих искал да попитам в какво състояние са самите момичета. Получихме информация за предприяти инициативи, получихме информация за дългосрочната стратегия, но искам да попитам конкретно. Има 200 момичета, които трябва да бъдат пуснати и то максимално бързо на свобода. Какво е тяхното състояние? Знам, че до известна степен ние сме безсилни, но има ли някакви положителни новини? И още нещо. По отношение на нападението в Бага. Нашата делегация в Абуджа работили по отношение на намирането на причините за това, което се случи и установяване на обхвата на случилото се. Представителят на службата за външна дейност. Както вие знаете и ние задаваме и не веднъж този въпрос за положението на момичетата. Негрийските ни партньори казват, че нямат информация. Вероятно те са били разпределени разпръснати в страната, вече не са в една група. Независимо от разузнавателната информация, с която разполагат някои наши държави членки, независимо от помощта, която се оказва на властите по отношение на отвличанията, въпреки всичко това няма напредък и за съжаление на последната конференция през ноември задавахме същия въпрос и представителите на Външното министерство на Нигерия нямаха отговор. Диалога с нигерийските власти не е лесен, не е лесен диалога с службите за сигурност, защото много различни сектори са замесени, не винаги координацията е на добро ниво. Трудно е да се намерят точните събеседници, за да се получат точните отговори. Както знаете, нашата делегация в Нигерия няма съвършения профил в областта на сигурността, нямаме съветник в областта на сигурността и това прави диалога проблемен, тъй като ние не разполагаме с точния събеседник, нямаме точния представител от наша страна, който да разговаря с службите за сигурност на Нигерия. Ето защо трябва да засилим капацитета си в това отношение. А държавите членки, които имат такъв капацитет, не са особено склонни да споделят информация по тези въпроси. По отношение на момичетата обаче и държавите членки нямат допълнителна информация, така че съжалявам в това отношение. По отношение на бага, съжалявам, че не казах няколко думи в началото. Знаете, че всичко това започна с за вземане на военната база в този град. Бага е мястото, където трябва да има международни войски, представители на Нигерия, Нигерия и Камерун. Когато беше завзета базата, само нигерийски власти имаше там, нигерийски войски, защото другите войски заявиха, че е твърде опасно да се разполагат международни сили. Базата беше завзета. Няколко дни след това Боко Харам изравни с земята не само Бага, но и околните села. Вие казахте за 1200 души убити, хиляди разселени. Трудно е да се получи точна информация, защото няма как да се стигне до това място. Опитваме се да получим информация. Става дума за няколко стотици души, но не знаем точно, наистина не знаем колко са убити. На някои места има достъп, така че може да се преброят жертвите. Има хиляди, които са избягали в съседните страни, Чад, Нигер и така нататък. Заедно с държавите членки следим онова, което се случва и както вече ви казах, ние провеждаме срещи, водим разговори с нигерийското правителство. Това ще е приоритет за нас в следващите няколко месеца. И както вече подчертах, ние се опитваме да оптимизираме своята стратегия по отношение на Боко Харам. Това е проблем не само за Нигерия и за съседните страни, но и за всички нас. Така че бъдете сигурен, ще положим всички усилия, за да засилим своята дейност в това отношение. Благодаря. Благодаря. Въпросите не трябва да са толкова дълги, защото ще ни изтече времето за въпроси. Мисля, че втората част от а, отговора беше по-конкретна. Въпросите трябва да са максимално конкретни, защото имаме много въпроси и нямаме кой знае колко време. Благодаря на изказалите си. Сега давам думата на госпожа Лох Билер. Тя има въпрос по отношение на Непал и по отношение на Комисията за помирение. Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос е свързан с Комисията за истината и помиранието и нейното създаване, тъй като има критики от много страни, към тази комисия и към Върховния съд на Непал, тъй като акта за създаването на тази комисия не изпълнява международните е, задължения поети от е, Непал. Свързани за това са и моите въпроси. А, нямаше становище на Европейския съюз а, за това да се говори с а, един глас по отношение на акта, с който е създадена Комисията за истината и помирението. Тъй като а, Европейския съюз много държи на върховенството на закона и а, човешките и права, би трябвало да се противопоставя на този акт, който пречи на това извършителите да бъдат привлечени под отговорност. Също така това пречи и на изпълнението на този акт за създаване на комисията за истината и помирението. Въпросът е по какъв начин Европейския съюз повдига въпросите, които има в тази е, е, връзка, е, за да може жертвите да получат обещетение. Предписва ли комисията допълнителни правни стъпки? Комисията има е, ли а, е, правомощия да поиска обещатение за извършените а, е, престъпления? И а, още е един а, въпрос. През август 2014 Томас Бел описва в своята книга сътрудничеството, дадено от Европа при извършването на различни престъпления по време на гражданската война в Непел, така наречената операция мустанка, която довежда до е, в която всъщност има съучастие на Европа в извършените арести, изтезания и а, е, а, е, убийства. Знае ли Европейския съюз а, а, за това? Заповядайте да отговорите. Благодаря. Мисля, мисля, че обменяме мнение за Непал в подходящ момент. Благодаря ви за въпросите. Този акт за създаване на комисия за истината и помирението е основен елемент от преходния процес в Непал. Е, създадени са две комисии, една за, за истината и помирението и една анкетна комисия за изчезналите независимо от стъпките взети до този момент, остава проблем с съответствието на международните договорености. Европейската служба за външна дейност е напълно наясно с това. Наясно е, че организациите на жертвите за гражданските права се обръщат към Върховния съд на Непал. Европейския съюз отблизо следи процеса на помирение и възстановяване на Непал, както и законодателството, което се създава Европейския съюз, поддържа непрекъснат контакт с непалските власти и граждански организации. А, също така се застъпва за а, модел на преходно законодателство, който да съответства на международните стандарти на най-високо политическо равнище. Най-вероятно си спомнете, че председателя Ван Ромпой и Бару, Барозо а, обсъждаха процеса а, на а, помирение и преход в Непал по време на тяхното посещение в Брюксел. Комисар Пибалкс засегна тези въпроси по време на своето посещение през октомври в Непал няколко седмици по-късно. Е, смятаме, че нашия метод на застъпничество и на намеса благоприятства преходния процес в Непал, но е, все още не сме стигнали желаната крайна точка. Допълнителна намес от наша страна, според нас, няма да а, даде значителен принос в този процес. Ние очакваме също така създаването на нова непалска конституция, която а, представлява а, основен момент в преходния процес. А, на 22 януари, което утре беше обещана конституцията, но такава няма да има. Е, с оглед на е, напрежението, което се наблюдава в момента в е, Катманду и на което ще се дължи неспазването на зададения срок, ще е, има становище от международната в това число и Съединените е, и Европейския е, съюз, което ще призове страните да се върнат на масата на преговорите. Европейския съюз подкрепи финансово е, процеса на мир в е, Непал чрез е, специалния си е, фон, който да се използва а, и за обещатение на а, жертвите на конфликта и селените ли, лица, хората с увреждания. и а, борбата с последиците от конфликта. Що с нас до вашия специфичен въпрос, свързан с книгата на Томас Бел, Европейския съюз вече реагира на, а, след като излезе а, е, тази книга в пресата. Например, в Гардиан имаше такава статия. А, не знам дали трябва да навлизаме в още подробности днес. Европейския съюз ще продължи отблизо да следи процеса на създаване на Непалска конституция и на мир за нас е важно прехода в Непал да стане по мирен начин и в съответствие с международните норми. Непал от своя страна трябва да вземе всички необходими решения. Благодаря. Благодаря. Продължаваме. voy a sustituirla en la, en la pregunta para que quede formulada sobre Etiopía. Става дума за е, въпрос на колегата Ана Гомеш, която не е тук. Аз ще задам въпроса от е, нейно име. Въпросът е във връзка с Етиопия и е следния. Какво предприема Европейския съюз за освобождаване на двама задържани етиопци е, заради техните идеи, всъщност трима, като последният дори е британски граждани. Ние бихме искали да знаем дали представители на Европейско посолство са посещавали задържаните лица, дали са установили тяхното здравословно състояние. Знаем, че единият е болен и всъщност другата част на въпроса е дали това би се отразило на отношенията ни с Етиопия. Виктория Гиен мисля, че отговаря за този въпрос. Е Благодаря, госпожо председател, за този въпрос и за дадената ми възможност да разгледам въпроса на депутата Ана Гомош. Аз се казвам Ана Рида и съм ръководител на звеното за Африканския рок и Източна Африка в службата за външна дейност. Нека в началото да кажа няколко думи за многоликите отношения, които имаме с Етиопия. Разговаряме по въпроси, свързани с човешките права. Водим интензивен политически диалог с етиопските власти на високо ниво и много често подчертаваме колко е важно да има свободи, да има право на изразяване. Освен това, пледираме и за достатъчно добри съдебни процеси. Притесняваме се, че инструментът, който наскоро беше прият, с законов характер ще бъде използван за потискане на тези, които имат различно мнение. Често се арестуват журналисти, блогъри, онези, които подкрепят опозицията. Това се случва в Адиса Беба, но и не само. Делегацията на Европейския съюз наблюдава процесите на тримата души, които се споменават тук. Ескин Дернега, Рей от Алемо и Андъргач от Сеги, който има и британско гражданство. Поддържаме връзка с семействата на задържаните и сме готови да им окажем подкрепа. През 2013 година Рейо Талемо обяви гладна стачка и семейството на задържания се обърна към нас за помощ. По отношение на Андъргачо Цеге, този въпрос, между другото, беше обсъден във вашата комисия миналата година – Делегацията на Европейския съюз напълно подкрепя позицията на Великобритания. Великобритания и нейни представители са се срещали с Андъргач от СГ. Два пъти са се срещали през последната година, през изминалата година и има информация, че той е в добро състояние. Етиопия освен това е подвела под отговорност двама британски граждани с етиопски происход, заради това, че се твърди, че те са се опитали да създадат ислямска държава на територията на Етиопия. Опитваме се да се преборим за справедлив процес за тези хора. Етиопия е ключов партньор на Европейския съюз в много области. Когато става дума за мир, за сигурност, Етиопия е една от основните държави в африканските сили. Тя ръководи и ИГАТ, а именно преговорите между воюващите в Южен Судан. Когато водим политически диалог с Етиопия, често наблягаме на човешките права и свободи. Смятаме, че е важно да се укрепи партньорството, което имаме с Етиопия и смятаме, че трябва да се използват различните форуми, на които се срещаме и водим разговори. Смятаме, че трябва да се набляга на човешките права, на защитата на тези, които се борят за такива права. Ето защо винаги през последните пъти, когато сме се срещали, говорим за човешки права и аз мисля, че трябва да се запази този форум. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Вержия. Тя има въпрос по отношение на Марокко и по отношение на влушаването на положението на защитниците на човешките права. Всъщност е, ситуацията в Марокко, ситуацията в Етиопия, които обсъждаме, аз е, знам, че е, отговорът би трябвало да се даде и за Марокко, защото смятам, че тази страна като цяло се приема като една нормална страна и извинете, но аз не трябваше да отговарям за Етиопия, но смятам, че този отговор в случая трябва да се даде. Извинете, че е, излизам извън рамките на дипломатическия език. Сега нека да се върна към Марокко. Тук имаме възможност да обсъждаме ситуацията на правата на човека в Марокко. Става дума за големи е, неправителствени организации, това са няколко е, организации, които са обезпокоени за е, ситуацията на тези е, неправителствени организации за защита на човека. Също така и тези, които се занимават с амнистия те също така нямат и особено добре уреден легален статут и в последната минута им се отнема залата за срещи. Аз не знам дали мога да продължа в същия тон, не знам колко, с колко време разговарям. През 2013 година имаше известно е, международно признание е, във връзка с е, репресиите, свързани с е, неправителствените организации в Марокко. Е, с, говореше се за изтезания. Е, е, за места, които са символи на политическите затворници. Искам да говоря и за един млад е, затворник, който е боксер. Е, Дуафа Шараф от 20 февруари също. Наистина има стотици политически затворници, които се намират в момента в мароканските затвори. Както казах, ние вече говорихме за този въпрос и аз Имам в момента един а, а, въпрос, който не е толкова точен. Не искам а, веднага отговор. Ние в момента обсъждаме новата рамка за двустранно сътрудничество с Марокко. Става дума за едно партньорство, което е доста напреднало и а, когато става дума за правата на човека, трябва да се говори и за волята да бъдат включени и гражданските организации организация. Аз конкретно искам да попитам какво трябва да се направи, за да се еволюират е, нещата, как е, да се наложи е, демокрацията, и как да се наложат правовите принципи, как да се укрепи ролята на гражданските организации, след като НПО в Марокко са застрашени в тяхната работа и дори са изложили на рецепцията, аз мисля, че това не е нещо присъщо за едно демократично общество, така че аз бих искала да имам ясен и прецизен отговор. Благодаря, госпожа Вержия, Бернар Савеч. Очевидно на френски ще бъде отговора. Аз мисля, че трябва да се каже в началото още, че с Марокко ние поддържаме открит, е, конструктивен и честен диалог във всички сфери и включително в сферата на правата на човека и демокрацията. Ние насърчаваме спазването на правата на човека в Марокко, политическия диалог на всички равнища. Имаше е, посещение на комисар Хан през декември 2014 година. Също така и чрез Комисията за вриски става дума за един специфичен диалог за правата на човека. Ще посочи усиления политически диалог, също така и политическия диалог, който се води от нашия политически директор. Този диалог има за цел да насърчи Марокко да извърши важни реформи, които са предвидени от новата конституция от 2011 година. Този диалог е, се води от дълго време и е, има за цел укрепване на преките връзки и на взаимното доверие представителите на Европейския съюз за правата на човека ще имат мисия в Марокко е, следващия следващата седмица, 27-28 януари и целта ще бъде да бъде започнат един диалог за правата на човека, също така и да бъдат споделени нашите нашата загриженост в рамките на 8-я сеанс на този комитет права на човека. Това се заседание, заседанието на този комитет се проведе през октомври 2014 година, бяха посочени някои нарушители на правата на човека и Организацията на гражданското общество в Марокко. Е, във връзка с някои конкретни случаи, ние сме в непрекъсната връзка с съвет, Националния съвет за правата на човека, поддържаме постоянен диалог с организациите на гражданското общество, за да чуем техния анализ на ситуацията на първо място, но също и в рамките на възможното да подкрепим техните инициативи, които са насочени към укрепване на демокрацията и правата на човека. Нашето сътрудничество се извършва под формата на обмен, прилагане на европейските инструменти за демокрацията и правата на човека –

Също така е увеличено и финансирането от 2004 година и тези средства са предвидени за мониторинг е, от страна на гражданското общество на публичната демок... Е, политика в е, сферата на демокрацията и правата на човека. Ние ще продължим нашето сътрудничество с правителството в условията на прозрачност по отношение на правата на човека, също така в тясно сътрудничество с гражданското общество, най-вече когато става дума за равенство равенството между мъжете и жените. Е, тук се привиждат 45 е, милиона евро е, също така през юни 2013 година бяха прияти някои инициативи в сферата на правосъдието, се подкрепят реформите в съдебната система. Тази програма предвижда 70 милиона евро и е, беше започната от правителството е, с цел да се проведат реформи в съдебната система, прияти през 2013 година. Също така и социоекономическата интеграция на мигрантите и е, това беше подписано в края на 2014 година. Искам да посоча също е, подкрепата, институционалната подкрепа. Е, става дума за 3 милиарда евро. Това е проект. Е, за подкрепа е, на развитието е, беше е, започнат от Камерата на представителите в началото на 2014 година и след това 3 е, милиона евро. Това е сумата, с която подкрепяме Националния съвет и между Междуведомствената делегация за правата на човека още един важен инструмент. Това е работата на парламентарната съвместна комисия Европейски съюз Морако. Тази комисия предлага няколко възможности за парламентарната дипломация, обмена и диалога между граждани и представители на двете страни. Вие виждате, че има един открит диалог и ние под подчертаваме е, конкретните случаи е, и ги обсъждаме с е, компетентните марокански органи в рамките на различни срещи и, що се отнася до гражданското общество, ние го подкрепяме в голяма степен за изграждане на демокрация и защита на правата на човека. Откакто беше прията новата конституция през 2011 година, ние подкрепяме изключително много този процес. Имаме още по-голяма подкрепа, също и финансова за действията в тази връзка и тази подкрепа е предназначена за гражданското общество в Марокко. Благодаря. Vamos a formular la última. Благодаря. Сега ще бъде поставен последния въпрос. Това съм аз. Става дума за Казахстан. 27 de diciembre, a petición de la Inter... На 27 декември по искане на Европол гражданина на Казахстан Мурадбек Кетебаев беше арестуван в Испания. Искането е на Интерпол, не на Европол. Господин Кетебаев беше арестуван във връзка с един друг казахстански дисидент, господин Павлов. Говорим за двама души, които са важни лидери на казахстанската опозиция. Господин Кетебаев е бил в парламента при нас, разговаряхме и той подчерта колко е трудно положението на опозицията в Казахстан. Отново казвам, искането за арестуване е от името на Интерпол, а господин Кетебаев, между другото, има и статут на беженец в Полша, друга страна от Европейския съюз. Значи даден му е статут на бежанец в една държава членка, а го арестуват в друга държава членка. За щастие сега го пуснаха под гаранция. Чака се съдебния процес, но процеса не е приключил. Испанските власти го пуснаха под гаранция Нямаме обаче представа за това какво прави Европейския съюз, какво прави службата за външна дейност. Искахме да обърнем внимание на този случай. Искаме насоки, искаме да разберем какво правите и какво може да се направи. Мисля, че отговора ще чуем от Андром Перкаускен. Thank you, Madam Chair. Yes, is indeed aware of the case of uh, Mr. Bek. Благодаря. Господин Кетаба, според нашата информация, е освободен на 15 януари, без право обаче да напуска страната. Това е предмет на двустранно споразумение между двете страни, така че Европейския съюз не е компетентен да се намесва в такива случаи. Мога да ви уверя, че ние много внимателно следим ситуацията по отношение на човешките права в Казахстан и е, настояваме Казахстан да се съобрази с поетите е, е, задължения. Благодаря ви. Bueno, eh, aquí concluye el tiempo de las preguntas. С това приключихме е, въпросите и отговорите. Може би тази размяна на въпроси и отговори ще продължи в по-широк кръг. Нашите депутати и представителите на комисията отблизо познават ситуацията в държавите, за които говорихме Казахстан, Непал и така нататък. Бихме искали да получаваме информация от Европейската служба за външна дейност, която излиза извън рамките на общо известното. Ще се опитаме въпросите и отговор... Разбира се, че се опитваме въпросите и отговорите да бъдат колкото може по-кратки, но все пак тази размяна трябва да бъде полезна за нас. Знаем какви са отношенията ни с съответните държави. Благодарим че присъстваха представители на комисията, за да отговарят на нашите въпроси. Наше задължение е да се интересуваме, да искаме информация за състоянието на нещата в трети държави и точно за това настояваме упражняваме натиск. Благодаря ви. И vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Трябва да изчакаме да влязат гостите, които сме поканили. Esta tarde no sé de dónde viene ese ruido. Ah, es una conexión que estamos haciendo con Beirut. Шума а, е някъде от е някъде по трасето. Но той премина. Сега ще говорим а, за липсата на гражданство. А, ще ни бъде представено едно изследване, доста задълбочено, относно всички групи без гражданство, положението, в което се намират те. Трябва да имаме предвид, че говорим за 12 милиона души по света, голяма част от тях в Европа. Първо ще се запознаем с изследването. Поканали сме един експерт и след това имаме връзка с експерти от Бейрут. Какво да направим? Първо да изслушаме експертите от Бейрут. Тях ли да изтеглим напред? Добре, значи първо представяме изследването след което ще направим връзка с нашия гост в Бейрут. Добър ден на всички. Благодаря за тази възможност да представя проучването. Надявам се, че сте му хвърлили един поглед преди днешното заседание. Искам в началото да кажа няколко думи, свързани с моя опит на учителка. Всяка пролет в университета Тилбург в Холандия аз преподавам по темата липса на гражданство – групата студенти винаги е доста смесена и се оказва, че много често те за първи път чуват за този проблем. А то е отправна точка към много други проблеми, свързани с човешките права. На първо място, липсата на гражданство е тясно свързана с идеята за универсалните човешки права, ненакърнимите човешки права – идеята, че всеки един от нас има някаква връзка с определена държава, се поставя под въпрос, защото има хора, които нямат гражданство и съответно не могат да бъдат защитени от която и да било държава. Много по-важно обаче е следното. В разговорите с моите студенти ние разглеждаме много други проблеми през призмата на липсата на гражданство. Всъщност, липсата на гражданство само по себе си е проблем, е, свързан с човешките права. Какво означава липса на гражданство? Това е човек, който няма националност, няма гражданство. Правото на гражданство е човешко право, основно човешко право. Има 7 милиона души по света, които нямат гражданство и 700 хиляди в Европа, които нямат гражданство. Тоест, тяхно основно човешко право не е изпълнено. Връзката с основните човешки права обаче е много по-дълбока. Липсата на гражданство много често е последица от много други проблеми. Например, дискриминация срещу религиозни мълценства. Тя от своя страна води до маргинализация, изолация, стигматизация, може да донесе и е, липса на гражданство. Дискриминацията срещу жените също може да доведе до липса на гражданство. Има 27 държави, в които жените нямат право да прехвърлят своята националност на децата си. Ако бащата няма гражданство, това е отделен проблем. Но когато майката има гражданство и не може да го предаде, това вече е проблем свързан с равенството на половете. Има и други проблеми тук. Националността отключва вратата към политическото участие, участието в политическия живот. За да може един човек да участва в политически и социален живот на обществото, в което живее, в държавата, в която живее, трябва той да има гражданство. Децата, които нямат гражданство, не могат да получат акт за раждане, съответно не могат да получат достъп до всякакви придобивки, до социални осигуровки. Възрастните, които нямат гражданство, не могат да се оженят, не могат да пътуват, не могат да си открият банкова сметка, не могат да получават помощи и така нататък. Виждате за колко много различни проблеми става въпрос. Липсата на гражданство може да доведе до принудително разселване, до експлоатация, включително до трафик на хора. Има проучване, което ще бъде представено идния месец. Аз участвам в това проучване. То е посветено на връзката между липсата на гражданство и трафика на хора. Проучваме местно население в Тайланд, където има много голям проблем с липсата на гражданство стигаме до извода, че липсата на гражданство води до по-голям риск от трафик на хора. Хората без гражданство са по-бедни, по-слабо образовани, нямат достатъчно добър достъп до граждански структури, не могат да се справят с лични финансови кризи в същата степен, както хората с гражданство. Ако се върна на моята преподавателска дейност, в края на май всяка година ние разговаряме не само за липса на гражданство, говорим за дискриминация, за върховенство на закона, за разселване, за економически и социални права, за демократизация, за конфликти и така нататък. Всичко това в края на моята преподавателска дейност. Ето защо и моя доклад а, започва по подобен начин. Мисля, че липсата на гражданство трябва да се разгледа в точния контекст. Има много нарушения на човешките права, естествено, нарушения с различен характер – и е много трудно в тази среда липсата на гражданство да получи необходимото внимание. Тя и до сега е била пренебрегвана. Но този проблем не е нов. Той не е допълнително бреме. Това е проблем, който съществува от много отдавна и има взаимна връзка с други приоритети. Борбата с феномена липса на гражданство не пречи на борбата с други нарушения на човешките права. Ако, например, работим за равенство на половете, ще допринесем и за решаването на проблема с липсата на гражданство. Ако искаме да гарантираме честен достъп до социални, економически, културни права, трябва да видим по какъв начин се изключват от всички тези сфери хората без гражданство. Ето защо Европейския съюз не трябва да обръща гръб на проблема с липсата на гражданство. На страница 18 и 19 чертават връзките между настоящите приоритети в областта на човешките права на Европейския съюз и липсата на гражданство. Тези връзки аз вече ги очертах. Е, трафик на хора, економически, социални права и така нататък. Липсата на гражданство е свързана и с е, нарушения на правата на децата. Ние трябва да осъзнаем всички тези връзки много по-добре и трябва да положим усилие, за да видим къде може да се подсили нашата дейност и къде може всички проблеми да се разгледат през призмата на липсата на гражданство. Има места, където трябва да се положи допълнително усилия, като например е, институционалната уредба. Едно проучване в рамките на СВД показва, че трябва да се е, положат допълнителни усилия. Оратора беше помолен да говори, да чете по-бавно. След срещата съм готова да дам допълнителна информация. И така, доклада разглежда липста на гражданство от гледна точка на вътрешното измерение на Европейския съюз. Той поставя ударението върху човешките права извън Европейския съюз, но тъй като има тясна връзка между зачитането на правата извън съюза и вътре в съюза, се разглежда и положението в Европейския съюз. Две държави от десетте най-засегнати от проблема с липсата на гражданство са страни от Европейския съюз. Има други държави, в които има хиляди хора без гражданство. Става дума за много хора, които са засегнати. Има сериозно въздействие върху човешките права е, вследствие от е, този проблем. Има един е, доклад, който се нарича все още апатрит, все още страдащ. В този документ се разглеждат различни държави, включително тези от Европейския съюз. Говори се за задържане, за отчаяние, за правни задънени улици. Ето защо Европейския съюз също трябва да положи усилие за да реши проблема с липсата на гражданство. Европейския съюз вече е поел ангажименти да се присъедини към Международната конвенция в тази връзка – В доклада, освен това, се казва, че много от е, стъпките, които са предприяти, са просто произволни по своя характер, не свързани и има нужда от по-голяма координация. Трябва да се гарантира и доверието в Европейския съюз, когато той провежда е, политики извън границите на съюза. Липсата на гражданство е конкретен проблем и той се очертава в различни стратегически документи, като например Европейския документ за глобалния подход по темата миграция. Много често проблемите свързани с липсата на гражданство не се виждат макар и да са свързани с други нарушения на човешките права. Например, има проекти, където Европейския съюз работи за равенство на, на половете и това е добре. Но има още какво да се направи. Има мерки, документи на ООН, например, които са подкрепени от Европейския съюз. Какво правим ние? И на какво ставаме свидетели в момента? Защитават се правата на хората без гражданство все по-добре, има повишаване на осведомеността, има по-голямо внимание, което се отделя на равенството на половете, свободата на вероисповеданието и така нататък. The report goes on to make a number of recommendations regarding how to strengthen multilateral and Как е, Европейския съюз да поеме по-бързащи двустранни и многостранни задължения по отношение на лицата без гражданство? Е, в доклада се съдържат някои възможности за Европейския парламент и европейските институции за това как да се ангажират в този процес. По много въпроси, свързани с човешката права, парламент е провел изслушвания, приел резолюции, организирал е други събития, посетил е съответните държави, за да направи на място оценка на ситуации. Всичко това, за да накара парламентите на други държави да поемат по-голяма отговорност. След това докладът Докладът изрежда редица институционални мерки, които могат да бъдат взети за поемане на повече ангажименти. Всичко това би е, позволило на Европейския съюз да се е, ангажира повече в диалога за човешките е, права с определени държави и да включи въпроса за лицата без гражданство. На финала доклада да, споменава кои са приоритетните държави, в които трябва да се работи. Мисля, че ще чуем нещо по-конкретно за някои от тези мерки. Доклада също така засяга международните мерки, които се вземат за дискриминацията по признак пол. Има редица държави, в които има множество възможности за действие за решаване на проблема с липсата на гражданството. Ако имате въпроси по някои от всички подробности, споменати в доклада, с удоволствие ще ви е, отговоря. Благодаря. Сега ще дам веднага думата на господин Манли. Благодаря, госпожо председател. В допълнение на мандата на Върховния представител на ООН за човешките а, а, права, а, а, аз работя по въпроса, свързан с липсата на гражданство а, и за това съм дошъл днес при вас. Парламентаристите е, от е, целия свят е, работят за решаването на проблема с липсата на гражданство. В много случаи става дума за липса на национално законодателство за тези групи лица. Имате презентация на английски язик, по която аз ще се движа. Както Виждате, на 4 ноември 2014 е, година Върховният комисар Антонио Готиереш е, стартира глобална кампания а, е, за липсата на гражданство. Надяваме се, че Поставяйки тази цел пред международната общественост, водещите държави, в това число държавите от е, Европейския съюз, изобщо цялата световна общественост, ще потърси решение на този проблем. И наистина проблема е значителен. А, е, нека да спомена а, е, само няколко факта. Броя на лицата, засегнати от липса на гражданство, е много голям. Смятаме, е, че около 10 милиона души по целия свят нямат гражданство. Някои от тях са били принудени да напуснат техните държави и да търсят убежище в други държави по света. Голям брой а, лица без гражданство са родени и живеят в а, а, други държави. В европейския контекст, както вече се спомена, в Европа а, Знаем, че е, е, живеят около 600 000 души. Е, голям брой от тях са без гражданство повече от 20 години. Знаем също така, е, че при много от, че много от тези лица са подложени на дискриминация. Е, най-вече от този проблем са засегнати жените, но също така и представителите на отделни младсинства. Знаем също така, че от проблема са засегнати и много деца. Предполагаме, че на всеки 10 минути в света се ражда по едно дете без гражданство и техния брой расте с течение на времето. Ако трябва да дадем а, някаква формула за решаването на проблема, необходима е 80% политическа воля и само 20% техническа помощ и технически ресурси. И точно в това се крие най-големия проблем. Много често проблема се пренебрегва проблемите на тази група хора много често не се разбира. Поради тази причина ние стартирахме нашата кампания на 4 е, ноември. Е, на 4 ноември беше за първи път публикуван доклад по тази тема, който а, е, а, показва в какво точно се корени проблема и как трябва да работим за неговото а, решаване беше публикувано отворено писмо, подписано от голям брой публични личности от целия, от целия свят, като Дезман Туто. Това е писмо, в което призоваваме правителствата да работят за решаване на проблема. Създаден е глобален план за действие, в който се казва по какъв начин правителствата могат да решат този проблем. От предходната презентация вече стана ясно че в някои държави положението е такова от 10-20 години, в други от по-отскоро. Също така е важно да се види какви са причините, за да се избегне бъдещо, да се избегне бъдещо увеличаване броя на лицата без гражданство. Всяко дете, което е изискваме, например, всяко дете да придобива поне националността на държавата, в която е родено, ако няма друга. Някои от вас може да се е, изненадат, но това е проблем в е, голям брой държави по света. Сега е, искам да спомена някои събития, някои тенденции, които ни карат да се надяваме. Наблюдаваме, че голям брой правителства вече са предприели някакви стъпки, така че 4 милиона души, които са нямали гражданство, са придобили такова. Надяваме се други правителства да, да почерпят от този опит и да последват а, примера. Второ, много държави реформират своето законодателство за националността. През 2011 беше проведена конференция в Женева по този въпрос. И е, е, там говорихме за е, възможностите да се реформира националното законодателство по такъв начин, че държавите, е, че лицата лишени от гражданство да придобият такова. Наблюдаваме през последните е, години, че това наистина се прави и деца, е, жените получават еднакви права с мъжете да предават своето гражданство на е, децата си. А, наблюдава се като цяло тенденция към реформиране и тази тенденция и, а, е окоръжаваща. Две са ключовите международни споразумения, които раждат този въпрос. Конвенция 1961 и 1954. Тези две е, конвенции е, бяха забравени за много години, но през последните 4 години наблюдаваме истинско съживяване на интереса към този а, а, а, проблем. 45 пъти тези два инструмента, тези две конвенции са били ползвани. Надяваме се да има още през следващите години. А, е, сто, та, Е, както вече казах, необходима е и повече политическа воля. Е, наблюдаваме окоръжаващо е, развитие. Липсата на гражданство все по-често се включва в дневния ред по който работят държавите. Това е въпрос, за който се говори на форумите на Обединените нации много по-засилено, отколкото през последните 10 години. Наблюдаваме, е, че в съвета на ОНЕ по правата на човека често се задават е, въпроси, свързани с липсата на гражданство. Това развитие трябва да бъде насърчавано и за в бъдеще. Е, нека сега набързо да кажа как от наша гледна точка Европейския съюз може да допринесе със своята политика. Първо, Европейския съюз би могъл да помисли да приеме резолюция за липсата на гражданство а, и в която да настоява да се третира този въпрос. Европейския парламент може да призове страните членки да решат проблема с липсата на гражданство в Европейския съюз, запълвайки пропуските в националното законодателство и е, да подпишат е, конвенцията на ООН е, относно липсата на гражданство. Другия Другата възможност е следната. Европейския парламент би могъл да поиска да се разгледа въпроса с липсата на гражданство в държавите, които желаят да се присъединят към Съюза Европейската служба за външна дейност също би могла да се включи. Водим добър диалог с Европейската служба за външна дейност. Тя би могла да предприеме още няколко стъпки. Първо да приеме рамка относно третирането на въпроса с липсата на гражданство във външната дейност на Европейския съюз да включи този въпрос в диалога за правата на човека, да помисли за финансиране на усилията от страна на граждански организации за намиране на решение на проблема с липсата на гражданство и също така би могла да помисли да включи а, решаването на проблема с липсата на гражданство в своите цели за устойчиво развитие до 2050 година. Благодаря. Благодаря, господин Манли. Сега Рашер Балсадам ще получи думата. Той се намира в бюрото на Организацията по правата на човека в Палестина и защитава правата на човека на палестинските бежанци в целия район. Давам ви думата. Uh, well. Добър ден на всички. Надявам се, че ме чувате добре. Ще започна с своето изказване. Добър ден, чувате ли ме? Искам да поздравя всички членовете на вашата комисия и всички експерти. Искам да кажа няколко думи за едно проучване, което направи госпожа Ван Бас. Това е изключително добро проучване. В него се засягат толкова много проблемни въпроси, свързани с а, липсата на гражданство. Този въпрос а, става все по-важен във връзка с кризата в Сирия. Виждам, че Европейския съюз призовава за реформи в законодателството. Аз имам опит с палестинските беженци. За съжаление, качеството на звука не е достатъчно добро. Има примери, които виждаме в много страни и вие знаете по-добре от мен какви са те. искам да поговоря за проблема с липсата на гражданство у беженците. Ако разгледаме Сирия, Ливан, Йордания, има различно отношение към палестинските беженци. Положението е доста сложно. И съответно ние сме много притеснени. Липсата на гражданство е, не се свежда само до регистрацията на роденото дете. По-големи проблеми има с правния статут на съответните лица. В Ливан, например, има голям проблем с правата на тези хора – 60 е, и 7 години, казва оратора, вероятно си има предвид е, от 6 до 7 години е, минават и тези хора все още не получават гражданство, не получават права. Те са подложени на преследвания, на гонения. В Ливан палестинските беженци нямат право да притежават собственост, нямат националност естествено, защото са беженци. Правото на труд е социално и економическо право. Тези хора не могат да го упражняват. Всички казваме, че палестинците не трябва да бъдат маргинализирани – е в общностите и държавите, в които живеят, но те имат големи проблеми. Правният им статут просто е унизителен. Те са бежанци. А какво представлява бежанеца в тези страни? Това са лица без гражданство. Много деца се раждат в Ливан – в Йордания те трябва да бъдат регистрирани по някакъв начин, но проявяват скептицизъм, защото нямат възможност за презаселване така или иначе. Няма юридическа възможност да се презаселват в други страни палестинските беженци. Имаме пред себе си големи предизвикателства поради клизата в Палестина. Палестинските бежанци в Сирия, в Йордания, в Ливан усещат на гърба си дейността на Организацията на ООН за Палестина. Само, че много често те са в райони, където тази организация няма е, правомощия, няма право да действа. Ето защо аз се обръщам към държавите членки. Трябва да се преразгледа нормативната база. Трябва да се осъзнае и мащаба на проблема. Защото Организацията на ООН за бежанците в е, Палестина има за цел да подпомага тези хора. Налице е мащабна криза и аз мисля, че трябва да има ответни мерки, трябва да се води разговор, трябва да се обсъжда възможността за подобряване на живота на тези бежанци, които са от Палестина, но живеят в Сирия и в други съседни на Палестина страни. И в Европа има подобни проблеми. Много беженци има в Европа. В Кипър, например, има 200 човека, около 200 човека, които са изправени пред много проблеми, като невъзможност да се съберат с семействата си. Това са хора, които искат да се прехвърлят в други части на Европа, но пречките пред тях от страна на държавите от Европейския съюз са много големи. Дали поради бюрокрация или поради други причини и живота на тези хора става все по-сложен. Искам да кажа няколко думи и във връзка с препоръките, които имам към вас. Вие, членовете на комисията ДРОА. Първата ми препоръка е следната. Да, добре е, че има усилия на Европейския съюз в рамките на службата за външна дейност, но положението в региона няма да се промени скоро и регистрацията на децата не решава проблема. Е, Беженците от е, Сирия, подобно на някои кюртски е, групи хора, имат голям проблем и той не е свързан толкова с липсата на националност. Защото дори да им се даде националност, нищо не се променя в живота на тези хора. Тези хора имат нужда от международна закрила. Втората ми препоръка. Трябва да има достъп до социо-економически права, независимо от националността. В Сирия ставаме свидетели на нещо подобно. Макар, че тези хора са беженци, те имат такива права, за разлика от Ливан. Сега обаче, поради войната в Сирия, положението много се влуши. На следващо място, още една препоръка. Липсата и достъпа до международна закрила за палестинските беженци. Трябва да се е, зачита конвенцията от 1951 година. И най-вече член 1D. Той говори за палестинци, които търсят обежище извън страните съседки Ливан, Йордания и така нататък. Мисля, че трябва да има конкретен текст, нов закон, който да е свързан с е, палестинските беженци. Много често, даже в обичайния случай, палестинските беженци не попадат в рамките на действието на ВКБ ООН или Организацията на ООН за Палестина. Тъй като те са в други държави. Тези организации нямат мандат в страните от района Ливан, Йордания и така нататък. И този проблем трябва да се реши. На следващо място трябва да се реши проблема с липсата на гражданство в рамките на външните действия. Европейския съюз трябва да даде достъп до своите територии, да разговаря с ВКБ ООН, с Организацията на ООН за, за Палестина, позната като УНРУА. Положението в Сирия е изключително тежко. Виждате колко хора загинаха поради обсадата на е, конкретни региони. Лагерите на бежанците пострадаха сериозно. Кризата е много голяма и трябва да се действа. Положението на тези хора е отчаяващо. Още една препоръка във връзка с положението на палестинските беженци в Сирия и Кипър. Това са хора, които нямат достъп до закрила, те живеят в абсолютна правна несигурност. Доклада за липсата на гражданство трябва да отчете положението на беженците, които са в Кипър. Те са там в продължение на месеци и нищо не може да се направи. Трябва да се обърне внимание на беженците в Ливан, Сирия, както казах, ВКБ не няма кой знае какъв мандат. Според кипърските източници има около 200 човека. Извинявайте, господин Абдел Салам, прекъсва председателката. Време е да приключвате, защото имаме и други хора, които искат да се изкажат. Моля ви да приключвате. Всъщност вече приключвам. Последно изречение. И така, има сериозно разминаване, пропис, пропуск по отношение на е, хората, които имат право да се съединят с своите семейства и този проблем трябва да се реши. И така приключвам с своето експозе. Благодаря. Ако някой има въпрос, моля да го зададе. Thank you very much. Please... Благодаря. Моля да останете на линия. Сега искам да дам думата на, Грин. Тя е менеджер на Unrepresented uh, Nations People Organization. Първо искам да благодаря за това, че участвате в този дебат относно липсата на гражданство и последиците за правата на човека. За онези, които не са запознати с нашата работа, аз представлявам организацията на непредставените нации и народи моята презентация ще се спра на положението на кюрдите в Сирия в контекста на контекста в Средния изток, за да иллюстрирам какви са проблемите по отношение на човешките е, права, свързани с е, липсата на гражданство. Освен това, искам да покажа и една допълнителна перспектива, която е важна за Европейския съюз, когато формира своята политика относно липсата на е, е, гражданство, с помощта, например, на кюрдите. Липсата на гражданство е глобален проблем и не само е, това. Един силен аргумент Проблемът, който минава през цялото изследване на госпожа Ван Вас е, че е, липсата на гражданство обикновено води до нарушаване на човешките права. Ако се послужим с примера на кюрдите, е, ще видим, е, че през 1962 година е прият е, закон, който е довел до там, че 120 хиляди кюрди са останали без гражданство от днес за утре. През 2014 година техният брой се отвоява благодарение на допълнително дискриминативни разпоредби прияти в националното законодателство по отношение на родителите и техните деца. Така че кюрдите се оказват една от най-големите групи в света а, с липса на гражданство. Кюрдите без гражданство Сирия е, системно за подлагане на нарушаване на техните е, е, човешки и граждански права и то свързане не само с правото на глас и участие в управлението, но е нарушено и тяхното основно право на достъп до държавно образование и така нататък. Споменах вече указ 49 от 2011 2009 година, която е дадено, отново е дадено, а не е възстановено правото на гражданство на някои кюрди в Сирия. Тази стъпка е по-скоро от политическо, отколкото от хуманитарно естество. А, освен това, кюрдите в Сирия са лишени от гражданство още преди кризата а, в Сирия. дори от тези, които теоретично са се възползвали от указ 49, все още изпитват последиците от кризата в Сирия и не могат да се възползват от своите права, тъй като следствие на кризата в Сирия е нарушена всякаква нормалност и са нарушени и е, всякакви, е, са застрашени всякакви права на гражданите и още нещо, което не е засегнато в изследването на госпожа Вангас, това са народите без е, е, гражданство. Е, кюрдите са най-големия народ без гражданство, най-големия народ, който няма своя държава. Те не могат да управляват територията, която населяват. Те нямат и економически шансове на онази територия, която се нарича Кюрдистан. Придобиването на националност може да се окаже недостатъчно за преодоляване на всички проблеми, свързани с липсата на гражданство, е, включително и проблемите, свързани с липсата на участие в политически, економически и социален живот. Много често тези хора се чувстват е, изключени, е, нарушаване на тяхното чувство за принадлежност и тяхната идентичност. Това може да доведе до бъдещи социални е, конфликти. Много често е, тези общности се чувстват в е, перманентна несигурност. Подобно чувство може да обхване цели поколения. Що се отнася до политиката на Европейския съюз относно а, липсата сферата на, на гражданство. Е положително това, че Европейския съюз е, е включил тази тема в своята работа. Въпреки това обаче има нужда от по-координиран и по-ясен отговор на проблема. То се отнася до специфичните приоритети за държавите. Доклада на госпожа Ван Вас споменава изрично е, е, Сирия, засегната от кризата, и е, Ирак. Допълнително предизвикателство, което трябва да има Европейския съюз, когато планира своя отговор на проблема, е свързан с факт фактическата е, липса на, на гражданство. Наскоро се срещнах с един е, оцелял от е, Синджар, който е загубил цялата си собственост, документа си за самоличност и така и той, той, той каза, моята идентичност беше изтрита, документите ми бяха е, е, изгорени от идил. Аз вече нямам история. Няма смисъл от моето съществуване. В заключение ще кажа, че трябва да се третира не само самия проблем с липсата на гражданство, но и причините за него. Така че аз приветствам стъпките, които предприема парламента в тази посока. Благодаря, госпожо Грин previsto dar la palabra al representante. Сега трябва да дам думата на представителя на СБД, господин Герис Брайан, но Lo que tengo previsto en realidad... Вие казвате, че първо трябва да изслушаме депутатите. Добре, тогава ще дам думата на тях. Госпожа Лакбилер. Thank you, uh, Chair, and thank you for this. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това проучване. Много информативно беше то. Много научихме. Ако не се лъжа, групата на зелените даде ход на това начинание и всички ние искаме да видим последващите действия казвате, че 80% от проблема е липсата на политическа воля. Ако погледнем списъка на страните, които не са ратифицирали конвенцията от 1994 година, това са Кипър, Естония, Франция, не, извинете, Кипър, Естония, Малта и Полша. Те не са ратифицирали конвенцията. Имаме и конвенцията от 1961 година, намаляване на липсата на гражданство, отново не ратифицирана от Кипър, Естония, Франция, Гърция, Италия, Полша, Словения и Испания. Всичко това влиза ли в тези 80% или има други причини? Има едно проучване, което казва, че моята страна Германия е ратифицирала конвенциите, но има проблеми така или иначе. Може ли да кажете нещо повече в тази връзка? ЕСВД ще се изкаже малко по-късно. Един въпрос към тях. Казахте, че ВКБ ООН е направил кампания през 2014 година за решаване на проблема с липсата на гражданство. Доколко СВД повдига този въпрос на международни форуми? И една препоръка. Не може ли СВД да създаде план за действие и да намери инструментариум за борба с проблема. Във вашето проучване вие подчертавате, че има приоритетни държави като Тайланд, Сирия, Миянмар, Доминиканската република – би било добре да чуем малко повече от СВД какво правят във връзка с тези страни. Виждам, че господин Панцери е тук. Имаме и годишен доклад. Ако всички се съгласим, че темата е много важна, можем да включим един параграф за липсата на гражданство. Има една препоръка, ако не се лъжа от господин Манли, за парламентарна резолюция по темата. Може инициативата да е от нашата комисия. Благодаря госпожа Пост, Сорая Пост. Так, е... Благодаря. Мисля, че изложението беше изключително интересно, информативно, добри идеи и предложения. За какво се сетих, когато ви слушах? Нашата собствена харта на основните права в нея няма право на гражданство, право на регистрация на раждането. Освен това, в Лисабонския договор се казва, че апатридите трябва да се разглеждат като граждани на трети страни. Какво ми липсва във вашето проучване? И тук идва и моя въпрос. Дали сте се свързали с роми без гражданство? Аз знам, че в страните кандидатки има много голям брой роми без гражданство. Позамислих се, когато прочетох за конкретните страни тук. Говори се за стотици хиляди роми, които са триди в рамките на Европейския съюз в държавите членки. Очудвам се, че тук не се казва нищо за ромите, защото това е много типичен проблем за тях. Той засяга поколение след поколение. А в тази връзка въобще не се говори за нарушаване на човешките права. Търсят се оправдания. Въпросът дори не се повдига. Мисля, че ромите са подложени на допълнителна дискриминация. В Сърбия, например. Разговаряла съм с активист за правата на ромите. Има много роми в тази част на Европа. Разговаряла съм с жени, които нямат право да раждат в болници, нямат право да погребват роднините си в земята. Проблема е належащ. Е, той чука на вратата ни. Искам да чуя малко повече. Е, видях е, вашите предложения. Всъщност, моя въпрос е свързан и с сътрудничеството с комисията Либе, макар че комисията Дроя е основната, която се занимава с този проблем. Освен това, трафика на хора, трафика на органи. Още един въпрос. Обобщавам. Знаете ли нещо за положението на ромите? Защо това не е написано във вашето проучване? Защото проблема съществува в повечето държави членки, но и в страни кандидатки в цяла Европа. Sí, señora, pues muchas gracias. Tiene usted toda la razón. Señora Устевичу. Благодаря. Имате изцяло право, моля, следващия оратор. Проучването на страница 22 казва следното. Липсата на гражданство не е конкретен приоритет за външната политика на Европейския съюз в областта на човешките права. Е, хората без гражданство в Европейския съюз е, предпочитат да емигрират. Те търсят по-голяма сигурност, е, по-добри възможности за настаняване. Миграцията обаче е приоритет за Европейския съюз. Има ли някаква връзка съответно? Трябва да има приоритет, приоритет за хората без гражданство, защото виждате, че те са голяма част от проблема, свързан с миграцията. Прав ли съм? Thank you very much. Mr. Demesmaker. Благодаря, господин Демесмакер. Благодаря. Благодаря и на членовете на панела за тези интересни изказвания. Ситуацията в Сирия и Ирак във връзка с лицата без гражданство не е претърпяла някакво особено подобрение. Проблемът дори се увеличава и това трябва да бъде един от нашите приоритети, а именно да променим нещата. Госпожа Вамбас посочи още нещо важно – тя каза, че две е, от е, страните в първата десятка са държави членки на Европейския съюз. En mijn vraag is, moeten we die problemen in eigen, binnen eigen... Трябва ли да се, е, да се ограничим с третирането на този проблем в рамките на нашите граждани? И ако не го направим в рамките на нашите граници, как ще имат доверие в нас останалите? Ако, след като две от държавите с най-много лица без гражданство са от Европейския съюз, въпросът е какво можем да направим да намалим броя на лицата без гражданство в рамките на самия Европейски а, съюз? Какво можем да направим, за да продължим да подобряваме положението? Благодаря, господин Демесмакър. Сега думата има Гарет О'Брайен. Към него бяха отправени въпроси от е, нашите депутати. Ще започна е, благодарности за полезния доклад. Както правилно беше отбелязано в доклада, няма специфична политика на Европейския е, съюз е, за липсата на гражданство но тази тема е включена в нашата работа по човешките права, правата на детето, превенцията на конфликти. Европейския съюз третира този въпрос по най-различен начин, например с нашите програми за сътрудническо и развитие. Липсата на гражданство е идентифициран като проблем в сътрудничеството ни с редица държави, в които този проблем съществува включваме този въпрос в нашите дискусии с техните правителства. По време на посещение на високо равнище също се говори за този проблем. Най-яркият пример може би е Миянмар непрекъснато по време на нашите посещения, в нашата становище обръщаме внимание на този проблем. Както отбелязвате и във вашия доклад, Европейския съюз има редица програми за подкрепа на мигранти и беженци. В голяма част от тези програми са включени дейности, свързани с липсата на гражданство. Също така работим съвместно с УНИЦЕФ и други подобни организации организации. Например, при нашия отговор на кризата с бежанците от Сирия. В нашата програма за обежищата и също е включен този проблем. Ние подкрепяме редица организации, които работят за негото разрешаване през последните три години. Беше отделен фонд за борба с този проблем. В проектите, които набираме за 2015 година, ще бъдат финансирани проекти в размер на 5 милиона евро. Проекти за преодоляване проблема с липсата на гражданство. Това е основен а, а, въпрос в преговорите с страните кандидатки от Западните Балкани. Намираме се в момента в процес на разработка на рамка, в която да включим проблема следствие на гражданство, при изграждането на нашите отношения с трети държави. Работим тясно с Върховния комисариат на ООН по формулиране на основните послания. През следващите години нашето нам намерение са да подкрепим работата на Върховния комисариат на ОНЕ по този е, въпрос. не мога да вляза в подробности по отношение на това какво правим в различните споменати държави. Ще дам за пример е, единствено Миянмар и ще кажа, че непрекъснато повдигаме този въпрос, когато разговаряме с представители на правителството. Включили е, сме го и във всички наши дейности. Също така и в Сирия правим най-доброто, на което сме а, способни, а, за да подкрепим кампанията на Върховния комисариат на ООН. Това мога да кажа в най-кратки изречения. Благодаря господин О'Брайен. И сега в заключение ще дам думата на нашите панелисти, на всеки за по две минути. Благодаря много за интересните коментари. Мисля, че на голям брой въпроси вече беше отговорено. Аз ще се спра само на два момента. Първо, на липсата на внимание към положението на ромите без гражданство. Със сигурност има много проблеми, свързани с техния достъп до права и до документи в Европейския съюз. След ромите има и такива без гражданство, но големи, голямата част от ромите имат гражданство, са граждани на държавите, където е тяхното местоживеене. Мисля, че положението е малко по-тежко в държавите от бивша Югославия, където има проблем с националността на някои роми след разпадането на Югославия. Ще кажа и няколко думи по въпроса на свързано с 80% политическа воля, 20% от техническо ноу-хау. Мисля, че някои от препоръките в доклада а, а, засягат а, видимостта на проблема. А, мисля, че ще постигнем а, голям а, напредък, ако липсата на гражданство бъде поставена като а, а, проблем на човешките права. Така че аз приветствам усилията на комисията да създаде рамка, в която да се работи по този въпрос и стремежа да се включи тази тема в годишните доклади за правата на човека, за да можем да изискваме действия от държавите, в които има нужда от действия. Господин Манди. Благодаря за зададените въпроси и коментари. И аз искам да поговоря по въпроса за политическата воля. В някои европейски държави е на лице инерция. Тези конвенции съществуват от много дълго време. Едва не отдавна държавите членки започнаха да ги разглеждат на сериозно и разбраха, че има полза от тях, тъй като те защитават човешките права в глобален план. И държавите членки разбраха, че ако се присъединят към конвенцията, е, ще имат водеща роля при елиминирането на нарушението на човешките права. Закона за гражданството на Франция, на Италия и на Испания, е, тези закони са много добри. И ако се прилагат както трябва, няма да има липса на гражданство. Само, че нито една от тези страни не е страна по конвенцията от 1951 година няма пречка с оглед на международното право. Просто юристите трябва да погледнат сериозно на присъединяването. За щастие, в Италия е, Министерския съвет прие проект за присъединяване към конвенцията. Европейския съюз в контекста на едно заседание на високо ниво в ООН е, потвърди, че всички държави членки трябва да се присъединят към конвенцията от 1994 е, година. Има обаче четири държави, споменахте ги, Естония, Полша, Малта, Кипър, които е, не са го направили. Дали е важен примера на Европейския съюз в граничните немо райони? Да, важен е, за да се намали броя на лицата без гражданство, трябва да има реформа на националното законодателство. С удоволствие искам да съобщя, че Естонския парламент съвсем скоро, съвсем неодавна, промени е, своя закон за гражданството и сега по-лесно се дава гражданство на патриди, И ако едно а, дете е родено или намерено на територията на Естония и няма гражданство, то получава естонско гражданство. Така че това е положително развитие. Всичко обаче трябва да се случва много по-бързо. По отношение на връзката между миграция и липсата на, на, на гражданство, липсата на гражданство е фактор, който води до миграция. Това е факт. Когато нямаш права, се опитваш да отидеш на място, където ще имаш повече права. Не случайно ВКБОН получи мандат през 1994 година да работи по въпроса на липсата на гражданство. Имаше и резолюция на е, съвета за сигурност на ОНЕ. Всичко това се случи поради разпада на Съветския съюз и бивша Югославия. Това доведе до страшно много хора без гражданство. Много от тях отидоха в Европейския съюз, така че от интерес на всички е да се реши този проблем и е, по този начин да се реши един от основните проблеми за е, бежанството, за, за, за, за тези, които се опитват да, да избягат и да иммигрират някъде. Basically, what I will say is uh, the issue of Syria. Благодаря. Въпрос, свързан с Сирия, се отразява и на беженците от бежанци. беженци. Голям брой палестинци живееха в Сирия има огромни проблеми, свързани с достъпа до правосъдие и така нататък. Тя няма дори статут на беженци, така че тяхната липса на гражданство е дори и по- сложна а, и Европейския а, съюз трябва да а, защити тези хора, а, понеже те биват а, връщани. Thank you very much. Благодаря много. Госпожа Грин. Само няколко думи за финал. Работата по е, липсата на гражданство е, и по проблема за е, е правата на младсинствата са, са, са свързани. Всички те имат отношение към човешките права. Е, Благодаря. Извинете. Госпожа Палси иска да каже още нещо. Е, Благодаря. Мисля, че не ме разбрахте. Когато говорих за европейските държави, говорех за 100 000 души, нямах предвид нези, които са дискриминирани от гледна точка на човешките права. Аз говорих за хората без гражданство в Европейския съюз. Има примери от Румъния, от България и естествено от бивша Югославия. Много роми напуснаха поради балканските, е, по-скоро е, войните на Балканите. Е, аз имах предвид положението на ромите без гражданство. Председателката благодаря на всички. Малко повече време загубихме, отколкото беше предвидено за тази тема, обаче тя е много важна и нова за този парламент, така че трябваше да й отделим повече време. Имам предвид, е, разбира се, темата за лицата без гражданство в света. Благодаря на поканените гости, че присъстваха.

Благодаря. Е, искам да дам информация за това, което се случва, особено след като започна боя с пръчки преди две седмици. Както казахте, имахме идея да включим жената на Раиф, но това няма как да стане. Ще ви кажем обаче два видеоклипа. Първия е клип на неговото семейство в Канада. Замесени са Amnesty International, които се борят за неговото освобождение. Второто съобщение, втория видеоклип е видео съобщение от неговата жена в Канада. Ще има превод, така че нека да видим сега тези видеоклипове. Yeah, perhaps waiting for the, for the video. Докато изчакваме да проработи техниката, ще ви дам актуална информация. Както много от вас знаят, Раив Бадал и миналата година беше осъден на 10 години затвор и 1000 удари с пръчки за това, че създаде онлайн блог, в който призова хората в Саудитска Арабия да изразяват свободно своето мнение по политически и социални въпроси. Бичуването започна преди две седмици. Беше ударен на Риф 50 пъти. Остават 950 удара и те ще бъдат администрирани публично в Джеда пред една джамия всеки петък от тук нататък. Много правителства, много международни медии се ангажираха с случая. Миналата седмица трябваше да бъде ударен той още 50 пъти пред джамията. Това не се случи, защото точно преди да го отведат е, го прегледа лекар и той каза, че раните му не са зараснали и няма как да издържи още 50 удара. Така че има отлагане за този петък. И доколкото знаем, този петък няма отлагане на побоя. В е, медиите се говори по този въпрос. Краля на Саудитска Арабия е, сезира Върховния съд в страната по този казус, само че това се случи преди коледните празници в края на декември. Не знам дали ще има някаква полза от международния натиск. Е, не трябва да питаем някакви фалшиви надежди. В петък най-вероятно Раиф ще бъде бичуван. Какво става сега, казва председателката? Работи ли техниката? Bueno, eh... Добре, казва председателката. Тъй като нямаме звук на видеоклипа, ние ще прочетем текста, който получихме от е, съпругата на Раив Бадауи. Аз съм Анза е, Файда, съпругата на е, Райф Бадауи. Раиф е активист е, по правата на човека. Той е обикновен човек, мирно настроен, един чудесен съпруг и нежен баща. Е, неговите писма постигна, се отнасят до много теми – правата на човека, правата на жените, политическите свободи и религиозните свободи. След е, най-важните думи, казани от Раиф, е, са следните. Аз е, пожелавам живот на всички, които ми желаят е, смърт и пожелавам знание на всички онези, които искат да ме видят без знание много ефикасен е натиска от страна на Европейския съюз и аз съм много признателна за изявените позиции до този момент и аз искам това да продължи до освобождаването на Рейф. Благодаря. Това бяха думите на неговата съпруга, а сега ще прочета това, което каза неговия син. татко, никога не съм вярвал, че мога да живея без теб. Не съм вярвал, че ти няма да ме събудиш всяка сутрин за училище. Аз никога не съм си представил това. Ти си от един месец в затвора, защото се бори за своите идеи. Ти си мирен човек и желаеш добро на хората. Защо си в затвора? Това е въпроса, който си поставям всеки ден. Истина ли е, че това е, понеже ти създаде една веб страница, която насърчава политически и социален дебат? Когато мама каза, че ти си в затвора, поради твоите убеждения. Аз потърсих твоето име в Google и бях изненадан колко много подкрепа получаваш от целия свят. Без мама ние още повече страдаме от твоето отсъствие, но тя е силна, не се притеснявай. Тя прави всичко, каквото може да направи, за да замести твоето отсъствие, но нищо не може да те замести. Моите сестри се питат тайно как могат да те изведат от затвора. Мириам каза, че ще отиде в Саудитска Аравия, ще разбие затвора и ще изведе татко от там. Татко трябва да се върне вкъщи. Ние чакаме деня, в който ти ще дойдеш, ще кацнеш на летището в Монреал. Ти е, ме виждаш, че те чакам е, и аз няма да спра да плача, докато не ме вземеш в прегръдките си. Доди твоето малко съкровище. Благодаря за това, че изчетохте тези текстове. Международната общност обръща голямо внимание на случая с Раиф и това е добре. Важно е сега това внимание да не изчезне. Трябва да се увеличи то. Властите в Саудитска Арабия е, се грижат за своята международна репутация, за своята лоша репутация, както казвате вие, осъзнават, че този случай не допринася за добрия имидж на Саудитска Арабия в останалия свят – Тази страна вече разбра, че действия от този род са в разрез с международното законодателство. Беше подчертано и от ООН, от Европейския съюз. Каза се, че това ще има последици. Този случай ще има последици за отношенията на Европейския съюз с Саудитска Арабия и е, за отношенията на ЕС с, с е, съвета за сътрудничество в Персийския залив – е, ние смятаме, че хората имат право да изразяват е, своите мнения свободно. екстериор. Благодаря, господин Никъл. Сред нас е представител на СВД. И аз мога да попитам дали вие бихте ни представили някаква информация, господин Славък. Здравейте, аз отговарям за сътрудничеството с страните от Зали в Европейската служба за външна тайност. Благодаря, че ми давате думата. Е, е СВД отблизо следи случая с господин Бадави от неговото арестуване през юни 2012 година. Господин Бадави беше осъден на 10 години затвор, 100 удар с къмшик и глоба от 1 милион реал, който като се равнява на 230 хиляди евро минали септември присъдата беше потвърдена. Той е осъден заради обида срещу исляма, богохулство, нарушение на правилата на шарията, използването на е, интернет за такива цели. Господин е, Бадави е, беше бичуван публично миналия петък и той получи първите 50 удара. Извинете, тъй като времето много напредва, ние знаем какви са фактите. Може да ни ги спестите. Исках просто да кажа, че СВД излезе със становище на същия този ден, в което изразява своето убеждение, че телесните наказания и други подобни наказания са неприемливи и нарушават човешкото достоинство. В това становище се заведе, апелира да не се изпълнява другата част от телесното наказание господин Бадауи да сложи край на публичното бичуване, тъй като то не съответства на международното законодателство и на конвенцията срещу изтезанията, подписана от Саудитска Арабия. В координация с страните членки, Европейската служба за външна на дейност предприе множество стъпки спрямо Саудитска а, Арабия във връзка с случая с господин Бадауи. почетавайки, че е, имиджа на репутацията на Саудитска е, Арабия е, ще пострада и в светлината на последните събития във Франция. СВД е, отблизо следи е, реакцията на обществеността е, по случая, който се превърна в емблематичен и символичен случай за мнозина в Европейския съюз. Необходимо е да се проведе е, мирен и разумен публичен дебат е, по случая адвоката на господин Бадауи също е дълбоко разтревожен, казва той на 12 януари. Европейската служба за външна дейност ще използва всяка възможност и всички дипломатични средства, с които а, а, разполага, а, докато не бъде разрешен случай с господин Бадалуи. Следим го много отблизо. Благодаря ви. Благодаря, господин Тавичев. Благодаря, госпожо председател. Искам да информирам колегите и всички, които ме случат, е, ме слушат, че 105 депутати от парламента подписаха писмо, което апелират върховния представител да вземе ефективни мерки за разрешаване на случая с Рейд Бадауи. 105 гласа бяха издигнати, 105 подписа бяха събрани. Председателката. Да. Благодаря. Желая да информирам, че на това заседание беше поканен представител на посолството на Саудитска Арабия. Беше, имаше отзоваване на поканата, обаче е, представителят не пожела да вземе думата. Представителите на тяхното посолство проследиха заседанието. Европейският парламент ще продължи да разглежда освобождаването на господин Бадауи като неотложен въпрос. И още веднъж мога да повторя, разпространете гласа на Европейския парламент по-широко и във вашите страни. Добре, сега, след е, случаят Бадало, ще направим кратка пауза.